преминаваме към следващата точка. Ще гласувам утре в 11.30. Е, търговски отношения между Европейския съюз и Тунис. Докладчик е госпожа Десарнес. Става дума за специалните мерки, е, които ще се предприемат за Тунис. Пане опосъл справоздавце. Давам думата на докладчика госпожа Мариел Десърнец. Е, Благодаря, господин председател. Уважаема Сесилия Маунстрюм, мисля, че това е един много важен дебат, който провеждаме тук тази вечер. Ще се спра по-подробно след малко. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които участваха толкова активно през изминалите няколко седмици. Много важна тема както за Тунис, така и за Европа. И всички знаете контекста в Тунис. Всички знаете пътя, който измина тази държава от изминалите революции до сега. Това е една от малкото държави, която успя да осъществи демократичен преход и а, успя да установи, да утвърди тази демокрация и беше а, съответно наградена с нобелата награда за мир за тунизийския диалог. С пълно право. Но знаете е, пред какви предизвикателства е изправена тази държава. Всички си спомняте терористичните атаки. Терористите не случайно засегнаха точно Тунис, защото Тунис в момента успява да запази демокрацията и а, за съжаление вече се развилня економическата криза, засегна се много лошо туризма. А, има голяма безработица сред младежите, най-вече сред дипломираните младежи има много въпроси, които се поставят заради а, съседството с Либия. Така че имаме нужда Тунис да успее в своя преход, да запази демокрацията и това е духът на тези два текста, които сега ще обсъждаме. Първият от тези текстове е много важен. Това е текст, който е представен от комисията. Това са спешни мерки, търговски мерки по отношение на зехтина. Ще се спра по-подробно на темата след малко. Не става въпрос само за красиви думи. Има нужда от солидарност към Тунис. Това, което предлага комисията е много добро да не става въпрос да увеличим изцяло за винаги този внос на тунис, а за две години 35 000 тона повече. Това е вид квота, която се налага. Това е цифра. В Европа произвеждаме над 1 милион и 400 хиляди тона зехтин. Така че виждате колко е важна тази мярка за Тунис. Нас тя не може да дестабилизира. И след една година ще преразгледаме мярката и ако има някакъв проблем, не вярвам да има, но все пак, ако има, ще има промени в мерките. И второ, един доклад за споразумението за свободна на търговия с Тунис. В нашата комисия работихме много по темата и посланието е ясно. Не става въпрос само за споразумение за свободна търговия, а за политическа резолюция, политическа подкрепа към тунизийската демокрация и към растежа и развитие на економиката там. Именно така ще имаме успех. Първо, това трябва да е политическо споразумение. Второ, трябва да е асиметрично и прогресивно. И трето, да има прозрачност. Не само прозрачност, но тунизийците като цяло да а, разберат това споразумение, то да стане и тяхно. И именно за това се радвам, че имаме този диалог с тунизийските представители, който се провежда и тук, и Наистина това трябва да продължи. Това споразумение трябва да обслужва Тунис, трябва да обслужва всички тунизийски жители и именно за това ние трябва да отговорим на изискванията, да останем с тях. Благодаря ви. Мерси мадам. Благодаря ви, госпожа докладчик. казва председателя първо на френски, после на полски. Сега ще дам думата на комисаря Сесилия Малмстрем, която ще се изкаже от името на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Добър вечер. Тунис и Европейския съюз са близки партньори и то от дълго време насам. От 2012 година ЕС подкрепя младата тунизийска демокрация чрез нашето привилегировано партньорство, което не се ограничава само до търговията, то обхваща и други аспекти, като политически диалог, техническа и финансова помощ за Тунис. Защото, както каза и докладчика, много е важно да се подкрепи тази държава, там където демокрацията е слаба, прохожда и знам, че положението е много тежко за тунизийския народ и за правителството. 20 години след подписването на споразумението за асоцииране между ЕСА и Тунис, в рамките на този период, между другото, нашата двустранна търговия се отвои, започваме един нов период задълбочаваме своите търговски отношения допълнително. Аз съм убедена и неотдавнашните протести в Тунис потвърждават моето убеждение, че политически и економически успехи и развитие на Тунис вървят ръка за ръка. Инвестициите и откритостта спрямо търговията играят важна роля в този процес. Знаете, че преговорите за всеобхватното и задълбочено търговско споразумение представляват един начин за подкрепа на економическото възстановяване на тази страна. Тези преговори ще вървят наред с преговорите за реформи в Тунис. Миналата есен бях в Тунис, за да започна да дам ход на преговорите по това мащабно споразумение. Знаем колко е тежко економическото положение в Тунис и знаем, че преговорите представляват предизвикателство за Тунис. Затова предложихме, както каза и докладчика, асиметричен и постепенен подход към отварянето на пазарите. Споделяме, наред с тунизийските власти, тяхното желание да се придвижим напред в преговорите. Естествено, това ще зависи от това доколко сме готови да се изслушваме, да отчитаме специфичните си характеристики и очакванията си. ЕС е готов да допълни тези преговори с пакет с допълнителни подкрепещи мерки. Този пакет ще е, подкрепи процеса на реформи и ще доведе до развитие в ключови отрасли като селското стопанство, е, услугите, както и ще окаже подкрепа на частния сектор. Много е, добре знам колко е важно тунизийското гражданско общество. То изигра ключова роля в процеса на реформи в тази страна и то ще изиграе своята роля и в тези преговори. Срещнах се с много представители на гражданското общество, когато бях в Тунис. Аз говорех за това, че е важно да има прозрачност и да се води диалог с тунизийското общество в рамките на целия процес на сътрудничество. Гражданското общество трябва да получава информация и то редовно за хода на преговорите. То трябва да, да участва, тъй като ще повиши осведомеността на тунизийския народ относно е, преговорите и споразумението. Що се отнася до е, проекто регламента за, за зехтина, Целта е да изпратим положителен сигнал към Тунис и да дадем тласък на тунизийската економика, така ще създадем работни места, а те са много нужди в момента. И аз искам да благодаря на парламента и на докладчика Мариел Десернес и на всички останали докладчици в Сянка, в комисията Инта и в другите комисии. Надявам се, че парламента утре ще подкрепи предложението на комисията по международна търговия, за да може тези е, мерки, които предлагаме на Тунис, да влязат в сила без е, да се бавим. Вноса на зехтин от Тунис естествено ще трябва да спазва всички санитарни и фитосанитарни изисквания на Европейския съюз, както и изискванията свързани с происхода. Мярката се предлага за две години за ограничен период и ще следим отблизо как тя се прилага. Искам да кажа, че комисията отчита положението, в което се намира пазара на зехтин в Европа. Очаква се този обем, тази квота да бъде погълната от пазара в рамките на настоящата конюнктура, без да има значително въздействие. Благодаря на всички още веднъж. Надявам се, че утре ще изпратим общ сигнал, че сме на страната на тунизийския народ и сме готови да помагаме на този народ в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, защото това се изисква от едно истинско партньорство. Благодаря. Благодаря. От името на Комисията по селско стопанство госпожа Клара Евгения Агилера Гарсия. Благодаря, госпожо комисар. Искам да благодаря на госпожа Сърнес за доклада. Аз самото на становище в Комисията по селско стопани. Нашата позиция мисля, че не е взета достатъчно в предвид. Първото, което искам да кажа, че нашата парламентарна комисия беше за това политическо споразумение с Тунис. Това беше пределно ясно. Имаше гласуване и мнозинството беше за. Парламентарната комисия е за политическото споразумение, но съм твърдо убедена, че ние не представляваме в достатъчна степен производителите на захтин в Европа. Има много райони в Европа, като Андалусия, например, които зависят от това производство. Не можем да пренебрегнем техните интереси. Аз се обръщам към вас – и към госпожа комисаря да има предвид това и да включи изменения 11, 12, 13 и 14. Тези изменения няма да бъдат в ущърп на необходимата подкрепа за Тунис. Благодаря. Сега идва ред на представителите на политическите групи от името на ЕНП Сантьяго Фисас Ексела. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Тунис е може би единствената страна, която се намира по пътя на демокрацията. На фона на целия арабски свят, на това, което се случва там, трябва да помогнем да стабилизираме на Тунис. Това е наша задача, защото страната се намира в много труден момент. Трябва да подкрепим автономната мярка за търговия, за внос на зехтин. Въпреки това, важно е да имаме добър баланс. Приемането на мерки, които да гарантират производителите на зехтин да не бъдат ощетени от това споразумение. С тази цел ние ще излезем с а, изменения и се надявам утре те да бъдат приети. Що се отнася до текста който ще гласуваме утре, е тази автономна търговска мярка не трябва да отсветява преговорите между Европейския съюз и е, Тунис. Ние се надяваме така да укрепим демокрацията в Тунис. Благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Емануел Морел. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожо докладчик, драги колеги. Аз мисля, че всички ние в този парламент имаме една цел – да окажем конкретна и устойчива помощ на Тунис и тунизийския народ. Това беше казано, но трябва да го напомним, тъй като е нещо много важно за нас. Тунис е символ и люлката на арабската пролет и единствената страна в света, която е в състояние да реализира своя демократичен преход. Тунис е изправена пред сериозни политически предизвикателства с терористичната заплаха, економически предизвикателства, туристическа индустрия, която се срива, масова безработица. Въпросът е как да окажем конкретна и устойчива помощ на Тунис. Първото, и текста го напомня, извънредна финансова помощ. среди са държави помощи поеха ангажимент. Второто, което можем да направим сега в спешен порядък, и, времен, и в временен характер е да осигурим безмитен внос на зехтин. Нека бъдем откровени. Имайки предвид слабото въздействие на тунизийския зехтин върху пазара на Европа, не можем да смятаме, че това ще повлияе върху цените. И най-сетне има споразумение свободна търговия. Мисля, че трябва да кажем, че тук става дума предимно за партньорство, което не е само економическо, но и политическо. Какво предполага това? Разбира се, то трябва да бъде асиметрично, прогресивно. И тук се обръщам към госпожа комисаря. Знам, че тя е наясно с това. И голяма част от обществото е тревожно и трябва да го успокоим. Трябва да покажем, че Европа показва, че нещата няма да вървят по-старому. Да покажем, че сме готови да се ангажираме, нека да бъдем на висотата на проблемите, нека да отговорим на надеждите и очакванията на тунисийския народ. Благодаря. От името на ЕКАРЕ госпожи Нотис Мария с една минута, ако обичате. Благодаря. В Гърция селското стопанство е пред разпад. Фермерите, гръцките фермери са много ощетени. Ощетени са поради промените в климата и поради други фактори. А сега Европейският съюз дава безмитни контингенти за внос на зехтин за две години 2016-2017. Това е допълнителен удар срещу гръцкия народ. Но защо всъщност идва този, това законодателно предложение за безмитен контингент от 2016 година? Кой ще печели от това? Кой, към кого е обърнато от това предложение? Крит, Лесбос. Това са острови, които, които страдат много от беженската вълна. Границата е достигната. Благодаря от името на Алде госпожа, госп... колегата Шаке. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, колеги. Ние изразяваме своята подкрепа за по-тясното сътрудничество между ЕСА и Тунис чрез търговия в началото. Искам обаче да отдам дължимото на тунизийския народ. Знаем, че народа живее в тежки времена и а, ние бяхме а, във възторг от а, тази борба срещу опресията, потисничеството, независимо дали той идва от страна на президент или на екстремисти. Тунис стана пример за е, мирен преход и трябва да, да остане а, е, такъв пример. Но прехода към демокрация не е лесен. Тунис трябва да остане наш а, е, важен партньор. Преди 5 години Мохамед Боазизи, наистина отчаян, се самозапали и стана символ на всички онези, които имат добро образование, но заради корупцията нямат никаква възможност да се реализират и тук имам предвид особено младите хора. Вярвам, че доброто търговско споразумение и широката подкрепа ще допринесат за стабилността в страната и за свободата на, на тунизиците да оформят своето собствено бъдеще. Затова призвам колегите да не пречат на тези минимални безмитни квоти за внос на зехтин. Въздействието върху европейския пазар ще е минимално, но това ще бъде голям стимул за развитието на економиката на Тунис. Благодаря. Благодаря, каза председателя на холандски. От името на Обединената левица и Северна зелена левица Патрик Леерик за една минута. Благодаря, господин председател. Както каза госпожа Десернас, нашата отговорност е да застанем на страната на битката за освобождение на тунизийците, които пострадаха много след туристичните актове, което оказа въздействие върху економическата дейност и заетостта споразумението за свободна търговия и безмитен внос би могъл да помогне. Става, тук можем да включим плодовете и зеленчуците. Тук трябва да приемем график и календар, за да няма вредно въздействие. Противопоставянето срещу вноса на зехтина или финансовата помощ, ние предпочитаме пред тях преди партньорство след консултация с Тунис и подготовка за преговорите. Благодаря. Благодаря. Господин Хорди Себасти от името на Зелените, минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Отново говорим за Тунис, отново говорим за специални мерки, които трябва да бъдат одобрени. Тунис е наш съюзник от Северна Африка и за това е добре да подкрепим тази страна. Е, говорим от, за търговски мерки от една страна, за внос от 35 000 тона зехтин. Аз съм от страна, от където, в която се произвежда зехтин и то добро количество, добро качество зехтин, но Тунис е страна, която страда много, страда от беженска криза, страда от тероризъм, има и други проблеми. в Тунис има голяма нужда от едно задълбочено и всеобхватно търговско споразумение. В Тунис обаче има структурни дефицити. Тунис е, гражданите на Тунис идват в Европа само с виза, ние може обаче да ходим в Тунис без виза. Трябва да вземем предвид и нуждите на гражданското общество при подобни споразумения. Ние искаме, казваме, че искаме да помагаме на страната, а всъщност налагаме економическа догма, догма за която страната не е, е готова в момента. Това споразумение не е балансирано. Благодаря. От името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация, господин, госпожа Дамато. Благодаря, господин председател, колеги. Не пр... допускайте тази огромна грешка. Няма да помогнем на тунизийците с безмитен внос на зехтин. Това ще нав... единственото, което ще постигне е ущърп за, за производството в Европа. Чуйте думите и оценката на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Освен това има риск от фалшификация на италиански зехтин на селското стопанство ще бъде наложено още едно решение, без да се държи сметка за въздействието, което това ще има върху економиката и околната среда. Да не Задавам ви въпроса, защото олиото, което се внася, трудно се идентифицира и има опасност това да въздейства, да, да въздейства върху производството в Пулия. Има опасност тази мярка да не облагодетелства Тунис, а някои предприятия със съмнителна дейност. Не съм сигурна, че това ще помогне на демокрацията в Африка. Ние трябва да помогнем на Тунис, да им помогнем да се преборят срещу бедността и ислямския фундаментализъм. Никой не спори. Имаме нужда обаче стратегия, която да не влияе върху нашето селско стопанство. Госпожи и господа депутати, с вашият глас за вноса на тунизийски захтин, вие просто задълбочавате войната между бедните. Приемате ли въпрос с синя карта от господин Каспари? Заповядайте. Уважаема госпожо, вие говорихте за отрицателните въздействия върху а, производството на зехтин, но а, в този, този пазар произвежда всъщност 200 милиона тона на година, а ние говорим за 35 хиляди тона допълнително. Само в Италия имаше 500 хиляди тона 500 хиляди тона, които Италия изнесе в трети страни. В такъв смисъл, това, което е нашата помощ за Тунис, е нещо съвсем малко, една, една малка частица. Ти няма да окаже влияние на нашия пазар. Отговор. Е това, което казах, беше съвсем различно. Говорих за евросредземноморска политика в областта на селското стопанство, която да включва и Северна Африка. Ние имаме възможност да работим по един и същи начин. Ето защо говорих за война между бедните. Освен тези 35 000 по две, са предвидени и още 50 000 тона а, квоти. Това, което искам да кажа е, че всички трябва да помогнат на Тунис и не само Европа. Не казвам да не им помогнем. Тунис е в предния пост на борбата за демокрация. Трябва да им помогнем, но не по този начин. От а, името на Европа, нациите и свободата, господин Филип Лазо. господин председател. Имам два коментара във връзка с това предложение. Още един път Европейския парламент води политика на вмешателство. Познаваме резултатите от действията на някои европейски страни в процеса на демократизация в Близки изток и Северна Африка. Но какъв реален ефект ще има безмитния внос на зехтина от Тунис? Искам и да ви попитам за последиците от тази инициатива върху производителите в Европа. Този сектор преживя сериозна криза и няма нужда Европа да вреди допълнително. А, имаше болест по маслиновите дървета, няма защо да влушаваме нещата. Освен това Европа а, осигу... води до нелоялна конкуренция Докладчика смята, че Съюза трябва да прояви солидарност към страните от юга. Мисля, че трябва да се откажем от това предложение, тъй като то ще окаже вредно въздействие върху европейското производство. Думата има сега, казва председателят Салваторе Чико за минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да кажа пределно ясно, че аз лично съм за политика на сближаване, която да подкрепя процеса на демократизация в Тунис и аз съм обаче против да се приемат такъв тип мерки, свързани с олиото. Не с зехтина конкретно, аз съм против една политика, която понякога избира зехтин, друг път домати, друг, друг път трети продукти, за стоки, които се произвеждат само в един район. Е, защо не започнем да избираме мляко, месо? Защо да не диверсифицираме? изборът вместо да избираме стоки, които влияят само върху южната част на Италия. Тук не става дума за това колко произвеждаме. Тук става дума за това какви щети ще понесат дребните производители. И аз мисля, че достоверността на Европа намалява и ще намалее от тя трудно ще изпрати послание за сближаване. Именно поради такива мерки аз предложих изменение, с което напълно отхвърлям това предложение на комисията. Благодаря, господин депутат. Думата сега има Виктор Бостинаро. Е, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожо докладчик на френски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 тази страна трябва да бъде подкрепена и тя трябва да бъде подкрепена отвъд всякакви високопарни речи. Трябва да покажем солидарност, така както обещахме. Това обещание все още не сме го изпълнили. Имаме една автономна търговска мярка, която предлагаме и аз моля подкрепете този текст, подкрепете тази мярка така, както е формулирана. Искаме да избегнем Тунис да бъде още повече от, от, ощетен. Е, важно е за страната. Зехтинът е нещо, което страната изнася в големи количества, за това тази мярка е толкова важна. Ясенко е, Господин Благодаря. Терористичните нападения в Тунис оказаха сериозно въздействие върху вече отслабената економика на страната. За това инициативата на комисията относно зехтина трябва да бъде приветствана. Чувам, че някои депутати се оплакват от това, че ще има сериозно тежко въздействие поради тези е, допълнителни тонове зехтин. Никой обаче не казва, че Европа консумира едно и също количество зехтин всяка година. Нашето производство е паднало с почти 50%. И е, количеството на зехтина, който ще дойде от Тунис е 1,7% от това, което консумираме. Затова искам да попитам тези депутати. По какъв начин този 1% ще разруши европейския пазар, на който липсват 48%? Искам да кажа как е, ще е, се окаже въздействие върху тунизийците. В този е, сектор са заети 1 милион души. Той зависи много от износа. За нас, отново казвам, въздействието ще е нулево, за тунизийците то ще е голямо, затова се надявам, че парламента ще демонстрира солидарност утре в гласуването на доклада. Колегата Форенца за една минута. Грация. Благодаря, господин председател. Аз лично съм съгласна с целта, която комисията декларира, именно да помогне на демокрацията в Тунис, на економиката, засегната сериозно от терористичните атентати и съм за всяка проява на политическа, економическа солидарност с страните от Средиземноморието. Заедно с това съм против предложеното средство е, и всеобхватно и либерализацията и безмитен внос. Това няма да помогне. Това би, било, това би помогнало да увеличи е, дългът. Аз смятам, че е, думите за помощ са чисто и просто а, риторика, тъй като интерес от тази мярка ще имат само големите производители. Производството, производителите на зехтин в Южна Европа и както и моят, а, моя район на Пулия пострадаха достатъчно от болестите а, по а, зех... маслиновите дървета. Аз ще гласувам против, което е в интерес не само на хората от Пулия, но и от тези в Тунис. Господин Каспари за минута и половина. За една минута. Уважаеми господин председател, дами и господа, искаме да помогнем на Тунис, но очакваме и нещо от Тунезия. Е, като отговор искаме да помогнем на Тунис, като им дадем допълнителни квоти за внос на маслиново, за, за внос на сехтин и искаме с Тунис да сключим едно задълбочено и всеобхватно търговско споразумение, но от друга страна Тунис трябва да изпълни своите обещания. В момента много тунисийци се отправят към Европа. От една страна искаме да, да предотвратим причините за бежанците. В 2015 година в Германия, в моята страна, нямаше нито един тунезиец, който, тунезиец, който да бъде прият като бежанец от сега, след като даваме тези облегчения на Тунис, Тунис би трябвало да е кооперативна и да приема своите граждани обратно, които нямат право на обежище в Европа. Благодаря, господин Каспари. Сега госпожа Арена. Мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, госпожо докладчик. Вярно е, че това споразумение за свободна търговия се договаря в особен контекст след революцията от 2011 година и преди това. Тунис има нужда от помощ аз се радвам от това споразумение за зехтина. Удивлявам се понякога от защитата която изтъкват някои колеги, които се влияят от въздействието на 2% от нашия пазар. Когато договаряме заедно с това споразумения за свободна търговия, които биха имали много по-катастрофално въздействие, са най-добрите защитници. Така че нека да погледнем малко по-отблизо какво може да загуби селското стопанство. Нека да обърнем внимание на факта, че тук ще могат да се създадат нови работни места, може да се подпомогне економиката. Тук може да се подпомогне конкурентоспособността. А също така, нека да бъдем, да обърнем внимание и на гражданското общество, което има какво да ни каже. Благодаря за работата, която вършите. Благодаря, госпожо Арена. Сега думата има господин Салваторе Доменико Полезе. Минут... Да. Благодаря. Аз мисля, че никой от нас не отказва да прояви солидарност с Туни след атентатите, но Европа вече участва и дава своята роля чрез 550 300 е, милиона. Аз не смятам, че това е правилният отговор, за да се подкрепи младата тунизийска е, демокрация. Що се отнася до 70-те хиляди тона, които се добавят към 50-те вече предвидени, това просто ще засегне, ще убие е, сектора в Южна Италия. Там, където ксилела фастидиоза, болестта, която засегна маслиновите дървета, доведе с 47% намаление на производството в Италия. Ето защо смятам, че това споразумение не бива да се подкрепя и да се допуска унищожаване на селското стопанство в Южна Европа. Господин Панцери, за една минута благодаря на госпожа Сарнес. По ситуацията в Тунис вече беше казано много. Аз мисля, че задачата на Европейския съюз е да даде политически, економически и финансов принос, така че преходът да приключи успешно и това трябва да стане навременно. Що се отнася до търговските мерки, те са нужни. Искаме да има положително въздействие върху економиката. За това споразумението трябва да бъде абсолютно прозрачно и в него да участва гражданското общество. Европейския парламент трябва да настоява на това. Също така, тук трябва да обърнем внимание и на изискванията. Нека да отчетем представените изменения. Аз Смятам, че Тунис очаква от Европейския парламент сериозен сигнал за определяне на равноправна търговия. Господин Руас за една минута. Благодаря, госпожо председател. Естествено, ние сме за това Европейския съюз да демонстрира своята солидарност с страните в тежко положение, особено с пострадалите от терористични нападения страни като Тунис. Само, че в този конкретен случай ни притеснява малко формата на изразяване на солидарност. Не само защото може да има отрицателно въздействие върху отрасъл, който е доста уязвим, но и защото може да има отрицателно въздействие върху инструменти, които съществуват, например, в рамките на външната политика и в рамките на други политики. Подобни инициативи за помощ вече съществуват, а сектора на зехтина е много важен за страните от Средземноморието и в частност за Португалия. И ето, поради тази причина искам да кажа, че солидарността трябва да се демонстрира и в рамките на ЕСА, не само към хората извън Европейския съюз. Тези ключови отрасли трябва да бъдат защитени и ето защо мисля, че трябва да потърсим альтернативи на тази подкрепа за економиката на трети страни. Моето гласуване ще покаже и моята позиция в това отношение. Господин Парнио за една минута. Госпожо председател, всички, наяс... всички сме наясно колко е важен Тунис. За да помогнем на тази страна, трябва да им помогнем да увеличат износа си, особено в ключовия сектор на зехтина. Очевидно трябва бързо да се сключи партньорство за свободна търговия между Европейския съюз и Европейския съюз. Нашата подкрепа трябва да отиде по-далеч. Трябва да има сериозно сътрудничество с страните от Магреба. Това не съществува и Европейския съюз трябва да инвестира дипломатически усилия. Подкрепата за економиката на Тунис означава подкрепа за демокрацията. Това означава борба срещу туризма. Борбата срещу този тероризъм е защита за нас. Ето, това е посланието, което всички трябва да чуят тази вечер в тази зала. Благодаря. Благодаря. Господин Лавия. Благодаря, госпожо председател. Аз ще гласувам против предложението, ще гласувам за отхвърлянето му, защото целите са правилни, но използваните средства са сбъркани. Намаляване на е, митото и няма да има никаква полза за е, производителите, економическите субекти в Тунис растеж, тази мярка ще облагодетелства само група вносители, които ще се обогатят. Това не е добрата политика. Не е това Европа, която искаме. Аз мисля, че ние вървим в погрешна посока. Не само ще засегнем един сектор, който без друго страда в Южна Европа, ще предприеме мерки, които няма да имат ефект – ние говорим за, едно, за, за един непрозрачен и чист зехтин, а един доста мътен и неясен такъв. Благодаря, господин Декастро. Госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги, помощта за Тунис в този труден момент е морален дълг и ние не трябва да отстъпваме. Заедно с това смятаме, че би имало и други мерки за подпомагане на тунизийската економика като например се помогне за производството на зехтин от Тунис, който вече се внася. Някои повдигнаха съмнения за ползата от тези мерки. Те ще облагодетелстват европейски вносители. Ние сме солидарни, но не можем да позволим да се постави пред опасност производството на зехтин в Европа. Аз мисля, че ви моля, мисля, че трябва да а, одобрим внесените изменения, които ще неутрализират вредните ефекти на а, това предложение. Госпожа Петир. Благодаря, госпожо председател. В Тунис Тунис е единствената страна, в която не, която не потъна в хаос при арабската пролет. Затова трябва да помогнем на тази страна. Трябва да помогнем на страната да тръгне по пъта, по пътя на демокрацията. Но това не трябва да стане с мерки, които могат да имат ощетяващи европейския пазар влияние. Ето защо трябва да помислим много внимателно за нашата подкрепа. Вносът на зехтин от Тунис ще направи много трудно Европейския съюз да регулира своя внос. От друга страна, Европейският съюз има достатъчно зехтин. Добре, трябва да помогнем на Тунес, но тази помощ трябва да бъде пропорционално. Господин Силва Перейра. Сеньор президент, сеньор комисари. Госпожо председател, госпожо комисар, нека да започнем с най-важното. Европейския съюз има задължението да спази своето убеждание, да, да укрепи търговските връзки с Тунис. Сега обаче ЕС има и морално задължение за още по-голяма подкрепа за Тунис след терористичните нападения, които се отразиха отрицателно върху економиката на страната. Ето защо си мисля, че е разумно да се подкрепи сектора на зехтина – в Тунис, макар че не трябва да забравяме от друга страна, че този отрасъл е много важен за различни южни европейски държави, членки на Европейския съюз. Тази мярка е изключително по своя характер, тя е временна, няма да се простира в рамките на повече от две години. Искам да се обърна към нашия докладчик. Трябва да кажа, че трябва да има оценка на тези мерки, трябва да има и предпазни механизми и тези мерки трябва да могат да бъдат прекратени незабавно, ако има сериозно отрицателно въздействие върху европейския сектор на зехтина. Ние трябва да демонстрираме солидарност, но и да успокоим притесненията на нашите производители. Сега преминаваме към а, спонтанните изказвания. Първия оратор, господин Серал Шантуш. Благодаря. Тунис преминава през много труден период и има нужда от европейската солидарност. Тази допълнителна квота, нос на зехтин в Европейския съюз е част от помощта, част от тази солидарност. Производството на зехтин в Тунис е много важен сектор, но той е важен и за Европейския съюз. Така че трябва да сме внимателни, трябва да гарантираме стабилността на нашия вътрешен пазар, но в същото време трябва да осигурим и критериите на качество, за качество да бъдат спазени. Нашето предложение трябва да бъде балансирано, не трябва да ощетяваме вътрешния си пазар. Тази мярка трябва да бъде приложена без да представлява прецедент и без да ощетява преговорите за задълбоченото и всеобхватно търговско споразумение с Тунис. Следващият колега. Господа Джофрида, благодаря госпожо председател. Ние сме до тунизийския народ. Е, е, Италия прояви огромен пример за солидарност. Госпожо комисар, цяла Европа трябва да прояви солидарност. Ето защо е желателно всички 28 държавни членки да участват в е, предложението на комисията, за да се реализира принципа за солидарност. Инструментът обаче нанася щети само на една област, а именно Южна Европа и по-конкретно Италия. И то един сектор, а именно селското стопанство. Всичко това без никакво проучване за въздействието това споразумение ще бъде неефективно. Ето защо декларирам, че ще гласувам против това споразумение и се надявам, че предложението ще промени своето предложение, за да се окаже действителна помощ на Тунис. Господин Яковчич има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, аз ще гласувам за това предложение. Имам две резерви, но ще гласувам с да, защото от година на година всяка година трябва да се следи какво се случва на европейския пазар. Измененията бяха добри и ще видим дали вносът в Европейския съюз няма да се окажат е, от полза на някои търговски посредници в Европейския съюз и по-малко ще се от полза за сектора на, на производство на зехтин в Тунис. Е, тази мярка е политическо послание. Трябва да подкрепим тунизийския народ. Трябва да покажем, че решението на Европейския парламент е, трябва да покажем, че чрез нашето решение подкрепяме Тунис но ролята на посредниците, на търговските посредници тук е много интересна. Те ще имат най-голямата полза. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз трябва по всякакъв начин да помага на Тунис. Европа трябва да подпомага тунизийската економика, но жертвите не могат да бъдат производителите на зехтин предложението на комисията може да има трудно, да, вредно въздействие върху производителите е, и мисля, че трябва да се отчетат корективните изменения. Целта на тези изменения е да предложението да не бъде за повече от е, две години. Също така трябва да има защита на потребителите и да няма фалшификации. Също така трябва да се избегнат допълнителни квоти, за да няма срив на цените на зехтина в Европа. С тези изменения ще успеем да неутрализираме отрицателното въздействие на предложението. И ако те не бъдат приети, няма да се поколебая да гласувам против цялото предложение. Благодаря. Приключихме процедурата с спонтанните изказвания. Сега давам думата на комисаря Маустриом. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Мисля, че дебата беше полезен и в него се видя, че наистина искаме да помогнем на Тунис. Това е една крехка демокрация, хората там живеят тежък живот, те демонстрират кораж и знаете какви са проблемите и на техните съседите. Знаете за предизвикателствата свързани с тероризма. Тези е, хора продължават да се борят и като съседи ние сме длъжни да ги подкрепим. Економиката на Тунис много пострада ето защо мащабното търговско споразумение има възможността не само да подкрепи економиката, но и демократизация и дългосрочното партньорство, както и процеса на реформи. Ще работим с тунизийското правителство, за да идентифицираме приоритети, за да имаме включване на чувствителни отрасли, за да може това включване да стане постепенно, бавно и за да определим точните те приоритети. Ние ще говорим и с представители на гражданското общество. Казваме на тунезийското правителство, че преговорите трябва да са прозрачни, приобщаващи. Правителството и сектора на НПО трябва да работят ръка за ръка, тъй като този сектор става все по-динамичен това споразумение, мащабното търговско споразумение ще е важно за бъдещето, но ще отнеме времето да доведе до желаните резултати. И е, трябва съответно да се предвидят мерки с друг характер. Една от тези мерки е подкрепата за отрасъла на зехтина. Той е много важен за економиката на страната. Тунис иска да има такава мярка. Те искат да им се окаже такава подкрепа. Как да направим това? Ами, ще го направим по начин, по който ще докажем, че това ще е от голяма полза за Тунис и отрицателното въздействие върху нас ще е нулево. Въздействието ще е много малко. Това ще е по-малко от 2% количеството, което ще внесем безмитно, по-малко от 2% от това, което ще консумираме в Европа. Много от вашите опасения са изключително преувеличени. Ще продължим да следим каква е ситуацията. Става дума само за две години. Това е конкретен начин да се подкрепи Тунис в краткосрочен план. Това е, е сигнал от наша страна, че солидарността не представлява само красива дума, но и че наистина ще действаме и ето защо се надявам, че утре ще подкрепите предложението на Европейската комисия и на комисията по международна търговия на парламента. Благодаря, госпожо комисар. Сега докладчика госпожа Десарнес. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря на всички изказали се. И мисля, че всички ние в тази зала, въпреки че има нюанси, ние споделяме една цел и тя е Тунис да успее. Няколко думи за споразумението за партньорство. Ясно е посланието на парламента. Ние не искаме често и просто споразумение за свободна търговия. и Искаме истинско политическо партньорство с Тунис. Искаме комисията да прояви въображение, действително да включи гражданското общество. Знам, че комисията ще се вслуша в нас по този въпрос. Много е важно тунизийците да се чувстват съпричастни към тези преговори, те да не се водят само между експерти, а да се водят между тунизийците и европейците. Ние трябва да помогнем на Тунис в краткосрочен план, спешно вие казахте, че не комисията един ден е решила да предприеме тази мярка. Мярката е в отговор на молба на Тунис. Да, тук бяха казани различни становища, но имам, бяха казани много не, бяха казани много неточни неща. Няма да има увеличение на квотата. Общ Общият обем ще се запази. Освен това, ние ще предприемем всички предпазни мерки. Ако искането, което внесахме и бъде, бъде гласувано утре, след една година ще направим оценка. И ако има проблеми, свързани с дисбаланс, което не вярвам да се случи, тогава комисията ще предложи корективни мерки. Призовавам всички колеги да бъдат на висотата на изискванията за солидарност. Тунизийците очакват ясен сигнал от нас. Нека не ги разочароваме. Председателката, благодаря. Съвместният дебат приключи. Получих едно предложение за резолюция. Гласувам